прегледала на 11 януари правомощията на господин Чесловски, господин Жертин и те ще, заем, те ще станат пълноправни членове на Европейския парламент.